Um, good afternoon. И така, колеги, мисля, че може да започнем заседанието. Както знаете, в 15 часа и 15 минути започва видеоконференцията ни с колегите от Триполи и Нью Йорк. Ще започнем с съобщенията на председателката. Първо, както виждате, разполагаме с протокола от 11 септември. Мисля, че можем да го одобрим разполагате с дневния ред пред себе си. За нещастие, последната точка от дневния ред, проект докладът за а, прекратяване на изтезанията не може да бъде разгледан, тъй като по непонятни за мен причини се оказва, че няма да можем да се занимаем с този проект доклад. Преминаваме към съобщенията на представителството. Миналото седмица миналата сесия в а, Страсбург. Имахме среща с Ан Санг Су Куи, която присъства за да получи официално своята награда Сахаров в връчена и преди 23 години. Имахме много интересна среща с нея. Тя ни представи основните проблеми в страната си и а, в частност се заедно с представители на Комисията по външни работи и Комисията по развитие, обсъдихме положението в нейната страна. Тя заяви, че е много важно в Мямар да се работи по реформиране и промяна в конституцията настояща конституция беше изготвена от военната хунта и има разпоредби, които защитават позицията на армията и дава възможност за употреба с власт. Всички ние разбрахме, че промяната в конституцията наистина е от ключово значение. Като председател на подкомисията по права на човека, повдигнах и други проблеми, свързани с Бирма, Мянмар и в частност трагичното положение на мисуманското мълцинство в страната. За нещастие обаче госпожа Сукуи не, не се задълба повече по темата, но сподели с нас, че в цялото общество в Мянмар има много сериозни страхове и притеснения. Съжалявам, че не можахме да обсъдим по-задълбочено положението там, защото сведните, с които разполагаме, са много притеснителни. Но си спомням, че тя направо заклейми риториката, подбуждаща омраза от, на някой от ръководителите в Мянмар. По-късно тази седмица ще започне да работи работната група Мянмар Европейски съюз в Рангун и се надяваме с а, тази група да се подобрят а, а, економическите отношения и да се засили помощта за развитие. В този смисъл изпратих писмо на госпожа Аштън с настояване да се включи гражданското общество в дебата чрез редовни консултации и също така се надяваме да получим от нея сведения за подготовката в рамките на диалога между Мянмар и Европейския съюз, както и подготовката за споразумение за двустранни инвестиции. Седмица в Сладко ще отбележим 25 годишнината от, от очудяването на наградата Сахаров. Към момента са потвърдили посещението си голям брой лауреати на наградата. Така че ни очаква много вълнуващо заседание. Ще има и нов дебат около Сахаров в Вилнюс през, през декември. Ще се обсъдят а, проблемите в региона. След, Страсбург, след сесията ни в Страсбург беше проведена среща в рамките на диалога за Сахаров в Марсилия, организирана от господин Роата. Обсъдихме положението в региона Средно море с присъствието на лауреата на награда Сахаров, госпожа Селима Гезали на второто заседание през октомври разгледахме положението на Малдивските острови. Както знаете, имаше редица проблеми с изборите в тази страна. Получих сведения от BBC, че на 9 ноември са се провели избори бившият президент получи близо 47%, само 3% под необходимите му 50%, за да спечели още на първия тур, но ако от претендентите поиска отлагане на втория тур и Върховният съд за трети път отложи провеждането на избори, така че трябва да следим ситуацията в страната в пленарна зала в Страсбург обсъдихме задържането на активистите на Greenpeace в Русия. Както знаете, 28 активисти на Greenpeace и двама журналисти на свободна практика са задържани в Русия. Обсъдихме със съвета какво можем да направим по въпроса. Към момента няма промяна в положението. Ако не се лъжа, правителството на Холандия отнесе случаят до Международният съд по морско право и в момента очакваме реакцията на руските власти. Доколкото знам, Русия отказва да приеме действията на активистите на Грейтпи до политически активизъм. Те са ги обвинили в хулиганство. Срещахме се и с новият посланик на Египет в Брюксел, обсъдихме положението в страната, срещахме се и с редица НПО от, араб, от региона на арабските страни, в частност от мрежата на НПО за развитие в, в Близкия изток. Обсъдихме важни въпроси, като правата на човека в Газа и в визата Газа и Западния бряг, проблемите свързани с климата, които принуждават редица хора да напуснат домовете си. Обсъдихме и а, други важни въпроси с представители на Балканското гражданско общество. Мнозина от вас може би си спомнят, че изпратихме делегация в Етиопия и поискахме да се срещнем с един журналист, който е в затвора. Една журналистка всъщност, която продължава да е в затвора и до която нямахме достъп продължихме да настояваме за достъп до нея и бях осъдомена, че в, в крайна сметка председател член на представителство на Европейския съюз в Адисабеба е посетила затворничката, която е заявила, че прекратила своята гладна стачка, че вече не е подложена на тормоз от останалите съдържани и че има право на посещение от членове на до семейство приятели. Госпожа Мея представлява регионалния съвет по права на човека в Колумбия и тя ни помоли да подкрепим тази алианс на жените и да настояваме за неговото участие в диалога за мир. Цитон добровителство и ФАРК. И за момента жените не участват достатъчно в този процес. Срещнахме се с мексикански представители на гражданското общество и в момента обсъждаме как могат да подобрят положението на защитниците на човешките права в Мексико. Има закон, който ги защитява, но за нещастие той все още почти не се прилага. Срещнахме се с Мексиканската комисия за защита и насърчаване защитането правата, на правата на човека. Uh, last time in our drug committee we had a report about the human rights situation in Iran. Миналия път имахме обмяна на... Отново на подещата заседание имахме размян на мнение относно положението смъртно наказание и изтезянията в Иран. Радвам се, че редица участвах в заданието миналия път отново са сред нас. Получих писмо от посланника на Иран тук в Брюксел и ще се срещна с него утре. Той поставя под въпрос фактите и някои от заключенията от дебата ни от миналия път. За нещастие трябва да ви докладвам, че, че има много смущаващи сведения за увеличаване броя на екзекуциите, които се извършват в Иран. Получихме информация от мрежата на солидарност за брата на човека в Иран, тъй като двама по-демократично настроени политически затворници Хадибулах Гопарипур и Реза Исмаели са били екзекутирани на 26 октомври. Почти по същото време 16 политически затворници Балучи са били екзекутирани в Захеден в юго-источен Иран. Отново изразите си относно увеличаването на случаите на екзекуции в Иран. Обсъдихме също така на едно предишните си заседания положението с принудителният труд в Узбекистан. Той е свързан с рекордата от памук. Тогава разговаряхме с координаторът на Европейския съюз за Централна Азия, госпожа Патрисия Флора. Тя ми изпрати писмо. в което се заявява, че няма сведения правителството да организира принудителен детски труд в страната. но са наблюдавали отделни случаи на деца на възраст 15 години и над 15 години, които са вземали участие в събирането на рекотата от памук. И от тук призоваваме Международната организация на труда и узбекистанските власти да се занимаят с проблема. Изпратихме също така и делегация в Сърбия преди две седмици както и делегация в Генералната асамблея на ООН. И по-късно ще ви докладваме за заключенията. Това бяха съобщенията на председателката. А сега продължаваме с публичното изслушване относно а, преходната политиката за преходно правосъдие на Европейския съюз и възможностите за посредничество на Европейския съюз и се надявам да разполагаме с, с връзка с нашите експерти от Триполи и Нью Йорк. Виждаме Клаудио Кордоне. Здравейте, Клаудио. Виждам, че седите пред две знамена. Едното е знамето на Либия, а другото е знамето на Европейския съюз. Вие сте директорът на Европейския съюз в представителството на ООНЕ в Либия и ни чувате, надявам се. Да, чувам ви. Благодаря ви. А от Нью Йорк с нас е господин Дейвид Толберт, председател на Международният център за преходно правосъдие. Мисля, че и вие ни виждате. Зад вас няма знаме, но все пак ви виждаме. И също така с нас е господин Фади Ел Абдалах, който е говорител и председател на отдела за обществени въпроси на Международния наказателен съд. Благодаря ви за присъствието. Нашето изслужване днес Нашето изслушване е състочено върху региона с Средиземноморието и Северна Африка. Е, цялото ни задание днес е излучило в интернет. Надявам се това да не е проблем. И така, какво е преходно правосъдие. Според дефиницията на ОНЕ се казва, че преходното правосъдие се състои от два механизма, съдебен и несъдебен механизъм, който включва възможността за институционални реформи и национални консултации. Независимо от комбинациите, този механизъм трябва да отговаря на международни стандарти и ангажименти. И когато погледнем нивото на Европейския съюз, на нивото на Европейския съюз, виждаме, че в Европейския съюз имаме указания по този въпрос, имаме план за действие, който почива на ценностите права на човека и демокрация. Това означава, че трябва да имаме и политика за преходно правосъдие. Европейския съюз участва много активно в потушаване и разрешаване на конфликти и преходно правосъдие навсякъде в света, особено когато става дума за части на света, където има много явни нарушения на човешките права. Европейския съюз опосредства намесата на Международния наказателен съд, там където е необходимо връщане на частна собственост и на иззета земя и на формулиране на мирни споразумения. И така Европейския съюз наистина участва много активно в тези въпроси, но независимо от тези дейности, Европейския съюз няма единна дефиниция за преходното правосъдие. За разлика от ОНЕ, ние нямаме указания, които да следваме. Въпреки е, това се ангажираме с въпросите за, уча... за опазване на човешките права. Това е ясно и за поощряване на потушаването на конфликти. Нашата цел днес тук е да започнем развитието на една единна политика за преходното правосъдие в контекста на мирните преговори. Ще се съсредоточим главно върху региона на Северна Африка And... И Близкия изток. А, мисля, че най-добре е да започнем с вас, господин Абдала, след което ще включим Клаудио Кордоне и Дейвид Толберт, след което ще дам думата на експерти от нашата външна служба и ще дам думата на депутатите. Ще помоля ораторите да направят своето въведение между 8 и 10 минути. Господин Абдала, имате думата. Благодаря, госпожо. Аз се радвам за тази възможност да говоря пред вас. Ако ми позволите, аз ще направя кратко въведение към правното основание и правната база на Международния наказателен съд. Международният наказателен съд е независима институция, създадена от международното споразумение, именно Римския статут, Римския договор, прият през 1999 година и влязал в сила през юли 2002 година. МНС има 122 страни, които са подписали Римския статут. Има 8 различни разследвания, които се правят в момента и 8, които могат да ни доведат до определен резултат. Имаме 25 заповеди за арест, това само 7 са били до момента приложени. А Девет от обвинените са дошли доброволно пред Международния при Международния наказателен съд. Ние следваме международна юрисдикция. Това означава, че юрисдикцията може да бъде приложена само ако съответната държава е приела юрисдикцията на Международния наказателен съд или чрез ратификация, или чрез присъединяване към Римския статут, или чрез декларация. Единственото изключение към това състояние на нещата е съвета за сигурност, а, когато съвета за сигурност излезе с резолюция за дадена държава за сътрудничество с Международния наказателен съд. Това беше случая за Ливия и за Дафур в Судан. Важно е също така да се подчертае, че даже и в тези случаи, когато е, съвета за сигурно излезе с резолюция, Международния наказателен съд и прокурора на Международния наказателен съд остана независим. Юрисдикцията на Международния наказателен съд се занимава с следните видове престъпления. Престъпления срещу човечеството, нарушаване на човешките права. През 2007 година да е прият текст според който има и престъпления по смисъла на юрисдикцията на Международния наказателен съд. Но за момента се занимаваме главно с тези два вида престъпления, както и престъпления за геноцид. Също така, ние се задействаме, когато няма преследване на национално равнище за даден вид престъпление или за даден за това ние наричаме принципа на допълнителност. Това е важен принцип за Международния наказателен съд. Въпреки това, в рамките на този принцип ние съблюдаваме сувереността на дадената държава, като поощряваме съответната държава да допълва юрисдикцията си с национално законодателство, а не да използва Международния трибунал като заместител на национални норми и правила. И така, как може да бъде възбудено следствие пред Международния наказателен съд? Един от възможностите е чрез резолюция на съвета за сигурност, както споменах. Друг начин е, когато дадена държава е страна по римския статут, тя да подаде заявление. Това беше случая при няколко случая, например Унганда, Демократичната република Конго, Мали, Прика слоновата кост – и на следващо място, другата възможност е, когато прокурорът на Международния наказателен съд действа по собствена инициатива. Но това може да се случи само във връзка с престъпления, които са се случили на територия на страна по договора или страна, която приема юрисдикцията на Международния наказателен съд. И така, ако погледнем спецификата на района Мина, Северна Африка и Близкия изток, има разследвания, е, които са възбудени по отношение на Судан Дарфур. След резолюцията 2005 година на съвета за сигурност имаше няколко случаи е, когато господин Албашир, президент Албашир бе обвинен в престъпление на геноцид и престъпление на, срещу човечеството, имаше друг случай срещу един бивш министр, Ахмед Тарон и Али Коше, Кошер. Имаше обвинение срещу министъра на отбраната на Судан, господин Абрахим Мохамед Асейн и Имаше случай, когато един от ръководители на бунтовниците бе обвинен, но това обвинение бе оттеглено. Имаше и обвинение към Абдуала Аларма Руен. То, този случай ще се гледа през 2014 година. На следващо място има обвинение към Social Arru. Информацията обаче е, че обвиненият е убит, така че обвинението е оттеглено. И така. Има голямото внимание в този регион се пада на Либия. Либийското правителство прилага принципа на допълнителност като дава възможност за собствените си институции да гледат делото на господин Кадафи и другите обвиняеми. Има искане на либийските власти по отношение на господин Саноси, но не и по отношение на господин Кадафи, а именно за намеса на националните институции. Мога да обясна това решение в подробности. Прокурорът на Международния наказателен съд а, каза, че има и други обвинения от бившото правителство на Кадафи в Либия и също така има обвинение срещу обвинение за престъпления срещу човечеството на, срещу предишните ръководители на бунтовниците. В Таурга, например, когато чернокожи или африкански лица са били обект е, обект на мъчения и преследване. И така, е, това е либийска програма, в която се укрепва съдебния капацитет на страната. Имаме разследвания, които текат в момента, е, които се случват в е, този регион, например в Нави Мармара. Това беше атака срещу един кораб, регистриран в Комарос. Много от екипажа бяха турци. Този кораб носеше помощ, пренасяше помощ към ивицата Газа и израелците нападнаха кораба. кораба. Прокурорът е започнал предварително разследване, е, за да се от... установи дали да имам, дали да се започне истинско разследване или не. Има предварително разследване по отношение на Ирак. За момента прокурорът е, казва, че няма достатъчно доказателства за намесата на Международния наказателен съд, защото Ирак не е страна по римския статут. имаше обвинения срещу британски войници. Имаше още едно предварително разследване, свързано с Палестина, но то беше приключено. Палестина призна юрисдикцията на съда, но до момента нямаше признаване на от други страни, че палестинската автономия представлява страна по римския статут и в такъв случай прокурорът каза, че Международният наказателен съд не може да се произнесе за държавността на палестинската автономия. И поради тази причина няма предварително разследване по този случай. Международният наказателен съд има само четири страни от региона, които са страни по римския статут и това са по-малко от 2% от всичките страни. Този регион е малко слабо представен в Международния наказателен съд, затова имаше кампания, насочена към, та, към този регион. Имаше дипломатична конференция в Катар през 2010 година и през 2011 година, на която представ... имаше представители на правителствата, на правната общност. Имаме други информационни сесии, на които има представители магистрати, журналисти от Марокко, Тунезия, Египет. Имаме намерение да поддържаме продължим тези кампании и в бъдеще и да популяризираме дейността на Международния наказателен съд сред различните общности, като се опитаме да създадем дългосрочни проекти и сътрудничества, глав... сътрудничества главно с академичните общности в арабските страни. И в заключение, ще спомена някои забележки, свързани с Марокко и Тунезия. В, в Туни след революцията имаше голям дебат по отношение на преходното правосъдие. Аз говорих на няколко мероприятия. Това, което ми направи впечатление, беше интересът на тунисийците и на мароканците да прилагат стандартите на Международния наказателен съд именно в контекста на преходното правосъдие и то главно във връзка с репарации към жертвите, т.е. правата на жертвите да участват в механизма на правосъдие, а не да бъдат изключени от него и да се създаде един модел, в който да включва най-високите стандарти за честността на съдебните производства. Те се опитват да адаптират този модел към националните си съдебни системи. Това беше най-интересният елемент за тях. Освен това, бе споделен различен опит от Марокко и Тунис. В Тунис е, имаше най-напред е, бе прият римския статут и много елементи се опитват да бъдат прехвърлени в националната съдебна система. При в Марокко нещата се случиха по обратния начин. Съдебната общност в Марокко се опитва да въведе елементи от римския статут към съдебната си система и в последствие да помисли за възможност да се присъедини към римския статут. При всички тези ангажименти и мероприятия в региона на Северна Африка и Близкия изток имахме гости от академичната общност, от съдебната общност, от този регион. Имаше обмен на мнения, обмен на опит и ние винаги окоръжавахме този вид сътрудничество, този вид визити – защото то ни помага да създадем мрежа, която е важна за нашата работа. Важно е да разпространим правилната информация за дейността на Международния наказателен съд, защото тя не винаги се разбира. С това приключвам. Ако има въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря, господин Елаптала. аз сега давам думата на следващия оратор Клаудио Кордоне от Либия от директората на ООН, отговарящ по човешките права и преходно правосъдие. Както разбирам, до вас, Клаудио, има и представител на делегацията в Триполи. Мисля, че това е господин Харатего. Добре дошли и на вас. Клаудио, имате думата. Thank you, Barbara. I was just... have go before me because uh, I expect David would set the general context of a transitional justice probably and that makes it easier for me to fit the Libyan example if David is in agreement as well. That is fine. Then we proceed uh, like this and they give the floor first to David Talbot. Първо ще дадем думата на Дейвид Толбът, председателя на Международния център за преходно правосъдие и който е голям експерт аз вие ще ни представите различните инструменти и методи и връзката между преходното правосъдие и процеса за изграждане на мира в Либия и Сирия по-специално. Благодаря. Meeting uh, time back, I, uh, and it's an honor for ICTJ to be addressing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 Благодаря за вашето изказване, което беше така задълбочено и, и подробно. Бих искал също да ви попитам, смятате ли, че Европейския съюз може да засили или да задълбочи вашата работа, цялата си работа? Разбирам от, е, че вие пред, е, предвиждате мерките, които могат да бъдат е, предприяти за всяка отделна страна, но като цялостна политика какво може да направи Европейския съюз? сега давам думата на Клаудио Карбона uh, be able to participate in this, uh, in this hearing. Uh, I will give uh, in a telegraphic way, perhaps I will locate uh, Libya and uh, uh, comparing it uh, very briefly with the other uh, transitional justice experience. В uh, региона на Близкия изток и Северна Африка. Мисля, че Тунис е най-добрия пример и като процес и като съдържание. Разбира се, не всички мерки са приети, но наистина това може да послужи за пример. Е, чу... No, no, no, you haven't lost lost the image. I don't know if you can... Не ви виждам вече. Не знам дали ме чувате, дали мога да продължа. Добре, тогава. Аз мисля, че Либия и Йемен са а, двете крайности. А, от една страна се, се, се смята, че може да, бъда, да бъде приложен изцяло метода на амнистията, от друга страна съвсем, но не, не знам докъде ще стигнем. В а, Либия проблема не е само да се намери най-добрият баланс между двете страни и просто да не се даде превес на едните спрямо другите. Ще се опитам набързо да ви обясна какъв е контекста и след това ще кажа какъв in control Sorry? now? Of the country? Okay, there was just a problem. Има някакъв проблем. Не мога да ви чуя. моля техника да се намести. Сега можете да продължите. Просто исках да кажа две думи за политическия контекст в Либия. Исках да кажа, че става дума за страна, където на практика правителството не отговаря за сигурността, все още не съществуват и цяло функциониращи институции след смъртта на Кадафи, т.е. държавата трябва да бъде, институциите трябва да бъдат наново изградени. В, в различните части на страната различни органи, контр, контролират е, различните сектори, което, което води до известно напрежение. Е, милициите също времено упражняват е, контрол, така извън рамките и контрола на е, правителството, което също води до известни проблеми. Също така трябва да спомена, че им, имаме политически Ам... затворници, правителството не успява да се справи, правосъдието не успява да, да реши техната съдба и в момента 8000 души очакват е, по-нататъчното решение, свързано с по-нататъчната им съдба. Съдебната система може да организира няколко, някои процеси, но не всички, така че просто се питаме. Смятаме, че ли, Либия просто все още не е в състояние да организира справедливи съдебни процеси за а, затворниците. Също, времено бяха пред, про, про, проведени проведена една дълбока реформа, не се прилага вече военни мерки и военни съдилища нямат право да съдат цивилни. Повечето от бившите ръководители в бившия режим ще бъдат съдени, и техните производства ще започнат в близките седмици. Okay. Claudio, um, if you could just make a... Claudio, моля ви само две, две минути. А, ако можете да ни дадете две минути, за да можем да свържеме гласа ви с картина. So I see, David, you are still connected. That is a good sign. I... I'm not here, yes. so we'll see how it goes with Tripolis. Ah. Ah, Можете ли да ме чувате? Да, виждам ви и ви чувам. Вие казахте просто, че разполагате с добри, добро законодателство в областта на преходното правосъдие. Да, законите са добри, но все още не са прияти. Това е един дълъг и сложен процес, но ще бъдат скоро прияти, но тук исках да наблегна на нещо важно. Имаме добри разпоредби, свързани с създаването на комисия за истината, която ще трябва да изработи един всеобхватен доклад на историята на събитията. Е, и по-специално насилията, които са били извършени по време на конфликт. There is the issue of the, uh, of the... Както проблема свързан с uh, разселените граждани. Is, uh, being, uh, held collectively responsible for the siege of Misrata. Uh, Gaddafi forces launched their attacks from this town as a, as a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 Thank you. Thank you. Uh, before we... Благодаря много. Бих искала да дам думата на господин Хенинг от е, външната, службата за външна дейност, който работи в а, е, областта на превенция на конфликти, медиация, както и представителя на, дирек, на Дирекцията за човешки права, който от, отговаря специално за преходното правосъдие. Благодаря. Аз мисля, че по-скоро е, колегите от е, преходното правосъдие би трябвало да вземат думата, но е, благодаря ви, да, че ми позволявате да кажа няколко думи за начина по който бе създаден Task Force за подпомагане. Благодаря първо на Европейския парламент, защото единицата, в която, звеното, в което работа, бе създадено благодарение на предложение на Европейският парламент 2011-12, след като бе прият основното понятие за подпомагане на медиацията. Бих искал само да да кажат с какво се занимаваме и какво е нашето виждане за медиацията и за преходното правосъдие. какви. Европейския съюз, както знаете, получи неодавна Нобеловата награда за медиаторска дейност и като цял Европейския съюз се смята за един от основните актьори в областта на медиацията. Разбира се, нашия мандат не е само, само и основно мандат на е, медиатор, както е Обединените нации, но ние допълваме тяхната дейност. Нашето звено бе създадено през 2011 година, както казах, благодарение на пилотен проект. Е, това бе тогава едно малко е, звено, което има за, за цел да работи в областта на превенция на конфликтите, създаване на институции, изграждане на мира и човешките права. Ние сме пет души, които отговаряме за първо да подпомагаме на колегите, които се занимават с медиация на високо равнище от така от равнище на Катрин Аштен, специалните представители на Европейския съюз, които се занимават с медиация по посредничество на високо равнище. Второ, нашата цел е да, помогам, да подпомагаме на нашите колеги, като допринасяме за е, увеличаване на техните умения и познания в е, тази област, защото е, мед, мед, медиацията е нещо, което се извършва в скоро време от страна на Европейския съюз. Работиме също така в тясно сътрудничество с регионални и международни организации, унези, които са в рамките на НЕ, но както и неправителствени организации е, като прилагаме повечето от финансовите инструменти на Европейския съюз. Колкото до преходното правосъдие, нашето звено неодавна поиска изработването на фактологични доклади, които ще имат за цел да включват основните принципи и които ще обединяват различните а, основни ключови елементи, които трябва да бъдат на разположение на медиаторите. Е, тук не става дума за официална политика на Европейския съюз, но по-скоро за една рамка, която да включва различните елементи, отразяващи участието на Европейския съюз в различни аспекти на прилагането на преходното правосъдие на различни е, равнища. Тук са обединени различните казуси, включително и там, където където ние бяхме водещи в медиционния процес, като например в региона на големите езера в Африка и разрешаването на проблемите, проистичащи от геноцида и етническото и прочистване в региона. Втора. прилагането на мирния процес и начина по който различните компоненти на преходното правосъдие могат да бъдат включени. Трето, начина по който да се насърчава диалог с цел медиация като в Колумбия и прилагането на принципите за демобилизиране и включване на паравоенните групировки в обществото. На четвърто място ние подкрепяме и подпомагаме медиацията и диалога чрез осигуряване на техническа експертиза и на пето място прилагането на инструмента за стабилност и финансирането чрез този а, инструмент на различни мероприятия, свързани с а, преходното правосъдие. Това е с а, няколко думи начина по който ние възприемаме и по който работиме в областта на а, преходното правосъдие. Следващият благодаря, господ, госпожо председател. Бих искал да благодаря на Томас и да кажа малко повече за измеренията, свързани с преходното правосъдие. Целта е през 2014 година да се изработи европейска политика в тази област. Това от една страна може би дава създава впечатлението, че ние не сме все още достатъчно активни в тази област, но както виждате от казаното от Томас ние сме и мога да дам и още някои примери. Първо, е, държавите членки под подкрепят цялостната полиция на Обединените нации за насърчаване на истината и и 28 държави членки подкрепиха резолюцията в този смисъл. Ние също така имаме и много тясно сътрудничество с господин Бодиграф, който е натоварен с изпълнението на тази резолюция, включително и в рамките на КОХОМ. Тази година имаше и так, така наречено за съседание на мрежите на жените, участващи в а, това движение. На 25 е, а, октомври се състоя и поредното мероприятие и заседание. Нашето звено също така уча, участва в а, а, курсовете по обучение на ОНЕХ и е, утре ще имаме също едно обучение. Вие вероятно всички знаете, че ние имаме една много строн, строго определена и ясна политика по отношение на е, Международния наказателен съд, както беше казано от нашия първ оратор. Но е, преходното правосъдие е, е отразено в различни документи, възприяти от, прияти от различните е, държави членки, които отделят и финансова помощ е, чрез различни е, механизми с цел подпомагане на институционните реформи в различните страни. Тази година беше поставен акцента на е, отчитането, отчетността и отговорността, така че Европейския е, съюз е, участва активно в целостния този процес, но разбира се може да се направи още много. Амбицията е през 2014 година да изработим един цялостен и подробен документ, в който да бъдат упоменати различните специфични аспекти на тази политика. Затова днешния дебат е много своевременен и много уместен. Ще продължиме да е, обмисляме различните аспекти до края на годината, след което ще предприемеме един е, така по-обширен е, диалог. Благодаря. А сега Пабло Дегрев, който участваше в нашия диалог. Вие казахте, че ние наистина подкрепяме преходното правосъдие, но същевременно не разполагаме и с една единна цялостна политика. Така че за нас може би е малко късно, но може би колегите, от, които ще поемат нашата работа тук, ще трябва да се занимават. Така че какви трябва да бъдат мерките, по какъв начин можем да упражняваме монитор и така нататък. И госпожа Петра Чевчесто. Марам, че... Аз, аз... Благодаря ви, госпожо председател. Както вече бе подчертано от колегите и от другите оратори днес, Европейския съюз не разполага с цялостна политика по преходното правосъдие, но въпреки това има редица наши дейности в тази област и бих искал само да допълня изказванията на колегите с няколко думи. Преходното правосъдие не е някакъв нов вид правосъдие, говорим по-скоро за един подход, за осигуряване на правосъдието в преходния процес към мир и стабилност. Една от основните цели е да се дадат репарации на жертвите, както материално, така и по символичен начин. В частност се съсредоточаваме върху членовете на най-уязвитите групи, както казва и Дейвид Толбърт. Целта е да дадем правосъдие преди всичко на жените, децата и представителите на местните етнически групи. Друга, друга важна цел е да се гарантира върховенството на закона и да се гарантира добре функциониращи институции в това отношение. И Европейската комисия, Европейския съюз, един от основните защитници и насърчители на реформи в областта на съдебната система. Разполагаме с различни инструменти за сътрудничество на географско разнообразие, с Европейският инструмент за демокрация и права на човека. Чрез него финансираме на световно равнище програми в тази област. И разбира се, успехът ни при гарантиране на правосъдието в страни след приключването на военен конфликт зависи преди всичко от способностите си като Европейски съюз да допълним финансовите си инструменти с други инструменти, с които разполагаме, като например дипломатическите а, ни делегации и други инструменти, както казаха и колегите. Ако очакваме, ако говорим за по-конкретни примери, Европейския съюз вече има няколко примера. Например, чрез инструмента за стабилност има програма в Колумбия, с която подпомогнахме репарациите на жертви. Друг път в други случаи помощта ни се изразява чрез насоки предоставени чрез делегации по целия свят. Работим заедно с Съединените щати за да разработваме един набор от ръководни насоки, чиято цел е да запълни достъпи разминаванията между националните съдебна система и международните правни изисквания. Този набор от правила е много важен. Ние го използваме в ежедневната си работа и той е важен също така, тъй като Борбата срещу безнаказаността се вписва в цялостната ни програма за гарантиране върховенството на закона. Също така насърчаваме Европейския съюз да започне с, да работи с конкретни мерки и конкретни цели, какви са проблемите, с които се сблъскваме, като това е много важно, за да можем да изготвим по-ясни и прецизни действия от тук нататък в тази област. Благодаря ви. Благодаря. Има ли въпроси или изказвания? Тогава ще започна. Колегата Димес Мейкър. Благодаря ви. Имам един въпрос към господин Толберт. С голям интерес изслушах казаното за комисиите за установяване на истината, които се явяват един допълнителен стълб, един допълнителен начин за справяне с миналото в постконфликтно положение. В някои случаи, и аз лично със сигурност знам, че в случая в Южна Африка, този процес беше съпъстван с а, даване на амнистия. И предвид равнището, мащаба на нарушаването на правата на човека в Демократична република Конго и в Либия към момента, Не смятате ли, че дейността на тези комисии за установяване на истината всъщност си противоречи в някаква степен с принципа на правосъдие? Perhaps we can collect different questions. Благодаря ви, може би е добре да съберем няколко въпроса на едно. Аз имам един въпрос от един колега, който не е днес тук. Става въпрос за мирния процес в Колумбия. Това е въпрос, който вие засегнахте, но това е въпрос, който се отнася и към представителя на Международния наказателен съд. Въпреки, че изслушването ни е посветено на региона на Близкия изток и Северна Африка. Международният наказателен съд се притеснява относно гарантирането на правосъдието при извършване на екзекуции извън съдебната система поради проблеми с варигата на иерархията. Също така Международният кратен съд изразя притесненията си поради липсата на напредък в последните процеси, занимаващи се с сексуални престъпления в Колумбия. Какви са препоръките на Международния наказателен съд за поправяне на тези слабости. Това беше въпросът на колегата. А аз имам въпрос относно Либия. Господин Кардони, вие заявихте, че не правителството, а военните милиции всъщност а, а, притежават властта в момента. Това повтаря непрестанно и Анна Гомеш, когато разглеждаме положението в Либия. Аз лично посетих, посетих Триполи миналата година и тогава действително контрола беше изцяло в ръцете на милициите. Има ли някакъв напредък или напротив положението се влушава? Също така, предвид на вашата собствена работа, вижте ли възможност да повлияете по някакъв начин, за да може правителството най-накрая да поеме контрола? Споменахте проблема с вътрешно изселените в страната. Заявихте, че работите за подобряване на положението, за да се гарантира, че страната, която спечели в крайна сметка, няма да злоупотребява със своето положение. Има ли някакъв напредък? Има ли възможност част от това вътрешно изселено население да се върне обратно по родните си градове? Господин Елдабър също така спомена случая с Саиф Ал Ислам. Доколкото разбирам, има заповед за прехвърлянето му към център за задържане към Международния казателен съд в Хага. Има ли някакъв напредък по този въпрос? тъй като заявихте, че към момента в Либия не може да се гарантира справедлив съдебен процес срещу него. Мисля, че това са въпросите към момента. А имам въпроси към Дейвид Долбърт. Предвид а, различните действия, предприяти от различни органи на Европейския съюз, имате ли някакви общи препоръки, а не конкретни препоръки за отделни държави? Как Европейския съюз би могъл да подобри своята дейност? Този път ви предлагам да започнем с Клаудио Кардоне, тъй като вие си изказахте последен при първия тур от изказвания. On uh, the first big question on uh, uh, who's in control of Libya and where the situation is going, I mean, it's, uh, it's... Благодаря. Е, трудно е да се каже, че нещата не се подобряват в Либия. Както знаете, даже и петролните платформи са контролирани а, е, от групировките, които се противопоставят на правителството. Въоръжените бригади са в контроли на задържанията но не може да се каже, че гражданската война е непременно а, неизбежна. Това е възможност, така е, но в момента има правителство и реформите, които се опитваме да поощрим, са все още според нас възможно, възможни. Въпросът е обаче, че не знаем на къде върви Либия. За момента обаче се опитваме да сме полезни там, където можем. Естествено, решението би трябвало да дойде чрез политически дебат и само либийците в крайна сметка могат да решат въпроса. Министър-председателя каза вчера, че всичко е в ръцете на либийците. Е, в гражданското общество има много хора, които не харесват нещата, които се случват, но в момента силата е на страната на въоръжените хора. Сега за съдебните процеси. Възможно е Либия, в Либия да има <clears throat> честни съдебни процеси. Не мога да го отрека, но в крайна сметка въпросът е къде се гледат тези дела. Повод за, оптимизма, за оптимизъм дава факта, че Либия се опитва да осигури правилно разследване. But they didn't do that. Uh, the judiciary, you have judges that in... Има съдии, които се опитват да са справедливи и честни. Има и примери на членове от предишното правителство – е, които са подведени под отговорност, те не са толкова важни, е, колкото в е, телата, за които всички знаем. Но въпреки това, дали Хага може да се задейства тук? Мисля, че това е политическа Клаудио, uh, Председателката, извинявам се, Клаудио, не може да ви чуваме. Can I have a sign? Okay, uh, could you start again? Sorry, <laughs> you, I think uh, we uh, lost... Може ли да започнете отново? Вие говорихте за политическата оценка и за политическата възможност Алсаев да бъде изправен пред Хага. Да, казва ораторът. Това е възможност, но докато Либия започне сътрудничество с Международния наказателен съд, да, в това време бихме искали да укрепим е, готовността на Либия да поеме международните си ангажименти. И така, възможно е сътрудничество, но не се знае дали сейф ще може да бъде под либийско правителство, поставен скоро. Все пак, искам да ви оставя с впечатлението, че възможност в Либия човек да има честен съдебен процес, въпреки че е трудно. И накрая не е възможно на тази група, за която говорихте, да се върне. Not to do it because I think the security situation would not allow that. The solution there is very much in the realm of transitional justice we need an investigation, and that uh, would be the, one of the first uh, tasks of the truth. Трябва да се разбере какво се е случило, кой е бил отговорен за всичките действия. има колективно наказание, но на тази база трябва да помислим за политическо разрешение и да се разреши на тези хора да се върнат. Целият въпрос трябва да се разгледа цялостно. Виждаме, че има и хуманитарен проблем. Хората обаче трябва да могат да живеят стойно там, където се намират в момента. Въпросът за мисрата също трябва да бъде разследван. Процесът, за съжаление, не е започнал, но това е единствения начин, по който може да осигурим достоинството на тези хора. Благодаря. А сега Дейвид Толбърт има думата. Благодаря. Имаше няколко въпроса към мен. Най-напред за Южна Африка, за амнистията. Имаше около 40 комисии. И една, която се грижеше за, за амнистията, беше именно Южноафриканска комисия. Там тя действаше няколко години. Беше ясно, според мен, че тук ставаше дума именно за престъпление против човечеството. В такъв случай не може да има амнистия, амнистия когато има такива сериозни престъпления. А през последните 25 години натрупахме много опит. Има много неща, които се случиха в международната общност и всичко, си целият опит сочи, че по международното право не може да има амнистия за такива престъпления. Като погледнем практиката на други комисии за практиката на тези 40 на комисии, може да се каже, че те действат много добре, че те раз, разкриват, идентифицират е, свидетели, събират доказателства и в крайна сметка успяват да заведат дело. Но съдебната система не е достатъчно си и много често нещата не стигат до успешен завършек. Но така или иначе това са истински комисии, разследващи комисии. Когато погледнем развитието на законодателството, на начина на събиране на доказателства, може да се каже, че тези комисии работят добре с прокуратурата и разследващите органи. Имам чувството, че това е вид меко правосъдие, но в крайна сметка наказателното преследване е в сърцевината на преходното правосъдие и моето лично впечатление, моят личен опит е, Както казах, аз 25 години се занимавах с създаването на Международния наказателен съд. Така че моят опит е, сочи, че тези комисии са много важни за преходното правосъдие. За Колумбия ще оставя на колегата да каже повече неща за Колумбия. Ще кажа само, че въпросът там е много важен. Международният наказателен съд помага там много и съпровожда процеса от Хавана. Искам да подчертая по повод на предишния въпрос, че Европейският съюз се ангажира много чрез комисията, чрез службата за външна дейност за прилагането на механизма на допълнителност. Имахме срещи и дискусии именно по този въпрос. Комисията присъстваше на тези дискусии. Европейската комисия подкрепяше и фина... подкрепи финансово нашата работа, работата на Международния наказателен съд. Има много инициативи и смятам, че една политика, която е ясно ще се занимава с преходното правосъдие, ще е много важен международен сигнал и ще продължи да подкрепя развитието на съдебната система в трети страни. Искам да направя препратка към доклада на генералния секретар по преходното правосъдие – е, че преходното правосъдие е важно в рамките на мисии за опазване на мира. Политиката ще поощри процеса на много равнище. Не искам да се впуска в подробности, но ако смятнете, че имате нужда от тях, с удоволствие ще говоря в повече подробности за това. Сега господин Аптала. Благодаря, госпожо. Сега по двата въпроса за Колумбия и Сейф Аласлам Кадафи. Про... Проблемът, знаете, е, че трябва да имаме взаимодопълнятелност. Няма лесен отговор на тези въпроси. От няколко година а, знаете, че прокурорите работят а, с властите в Колумбия за провеждане на предварителни разследвания, за да решиме дали трябва да бъдат заведени производства по събитията, свършили се, състояли се в Колумбия и дали това няма да, няма да попречи на проблемите в съдебната система. Все още не сме стигнали до а, ясен отговор, т.е. но нямаме ясен отговор на това да, Колумбия би могла да провежда а, а, процеси и а, може да осигури справедливи процеси на извършителите които да бъдат, да отговарят на международните стандартите. Така че, както казах, все още предварителното разследване не е стигнало до окончателно решение и отговор. Колкото до Ал-Ислам, Знаете, че тук става дума за няколко а, процеса, които се взаимодопълват. Аз съм абсолютно съгласен с казаното от господин Кордони че Международният наказателен съд трябва е, взима различни решения, едното за Сануси, едното за Ал-Ислам, но и двете решения в момента се обжалват. Е, Международният наказателен съд също времено изразява своето задоволство от това, че а, е, Лип Либи, либийските власти изпълняват своите ангажименти, съобразяват се с правилата. Ще, ще видим какво ще реши апелационния съд по тези два казуса. Не виждам повече желаещи да зададат въпроса. В такъв случай бих искал да благодаря и на вас тримата, Талбът в Нью Йорк, Клаудио в Либия и вас, господин Лафади, за вашите анализи и препоръки. Обедена съм, че, че и колегите и специалните докладчици ще вземат предвид казаното от вас. Благодаря, че ни отделихте време и с Бог. And I would like also to thank the technicians. It's not so easy. Бих искал да благодаря на техника. Знам, че е, не е лесно да организираме едновременно две видеоконференции и предаване по интернет. Сега минаваме към следващото. В следващата точка става дума за обмен на мнение по положението на правата на човека в Непал преди следващите избори. Now, um, also Nepal will hold it. Сега. Непал ще проведе а, избори за учредително народно събрание през, на 19 ноември. Това, тази, тези избори се очакват с нетърпение след първите, които бяха проведени през 2008 година. Това е наистина една важна крачка напред към включващата демокрация и националното помирение в страната. Европейският съюз ще изпрати мисия за наблюдение на изборите, която ще бъде ръководена от Ева Жоли. Исках Ева Жоли да участва в това заседание, но доколкото разбрах, тя е вече на път или е в Непал и подготвя на място мисията за наблюдение на изборите. Не... Има някой, който възразява? But uh, of course the elections... Е, разбира се, изборите са един от проблемите, които а, ние обсъждаме, но същевременно това е само една част от а, проблема. А, има проблеми свързани с преходното правосъдие и а, липсата на наказаемост. А, има вакуум в. А, работата на Националната комисия по е, издирване на истината. Мандата на членовете на комисията изтече през септември и междувременно не бяха назначени нови а, членове. времено някои политически партии са решили да бойкотират изборите, така че има опасност насилие и потъпване на човешките права да станат факт преди, по време и след изборите. Е, заедно с Ева, Ева Жоли подписахме едно писмо, в което искахме обяснение относно това, че част от политиците, които участват в изборите, са извършили военни престъпления и са били извършители на тежки престъпления в миналото и е, техните имена трябва да бъдат е, извадени от списъците. На 27 септември е, Върховният съд на Непал реши, че някои политици ще бъдат лишени от правото си да участват в изборите, особено нези извършили престъпления свързани с морално насилие, но други продължават да фигурират на избирателните списъци. Макар, че знаеме, че някои от кандидатите са наистина най- най- най-вероятно са е, евентуални извършители на е, престъпление. За да разглеждаме този проблем, проблема свързан с потъпването на човешките права в Непал. Сред нас е госпожа Мария Кастил Фернандес, която ръководи отдела за Индия, Непал и Бутан. сред нас е също така мадам госпожа Мандира Шарма, която е правозащитник в Непал и която ръководи и неправителствена организация, която работи в областта на проблеми свързани с изтезания, убийства и така нататък. Тя също така работи в е член на работна група, която има за част за цел да предложи необходимите реформи в тази област. Имате думата. От името на Адвекаси за Непал Бих искала да благодаря на вашата комисия за организиране на това важно събитие и за възможността да ви представя положението в моята страна. Е, през за втори път е, ще се проведат е, избори за учредително народно събрание в Непал. Това е втория път след 2008 година. Знаете, че през 2008 година не можахме да приемаме, да приемеме е, конституция, е, но това новото учредително събрание би трябвало да ни помогне за приемането на нова конституция. Е, получихме значителна подкрепа от Европейския съюз за провеждането на изборите и сме ви благодарни за това. През 2000 и втора година бех, е, беше избрата една комисия, след това друга, която имаше мандат от 4 години за създаване на нова конституция, но тя не успя да свърши своята работа. За, за това се постигна споразумение да бъде излъчено временно правителство, което се оглавява от председателя на Върховния съд, но някои политически партии не приеха това решение. Те решиха да бойкотират изборите. Знаете, че правителството правител, правителството, което в момента се ръководи от главния Вален violence Uh, example, е, е решено да проведе а, избори. Има. Обаче все повече и повече сигнали за а, насилие в страната от днес нататък държа... пар... Пар партиите, които ще бойкотират изборите, организират обща стачка в цялата страна до изборите и най-вероятно тези, тази стачка ще продължи и след това. Свидетели сме на потъпкване на човешките права, и от двете страни през последните 10 години. Повече от 17 000 души са били убити, много са изчезнали, стотици са били изтезавани, били са жертви на сексуално насилие и това е било сигнализирано от много международни организации, неправителствени организации, включително и от Върховния комисарят на бежанците. Вместо обаче е, извършителите да бъдат е, съдени, последов, послед, последователните е, правителства се опитаха да гарантират амнистия, защитавайки някои престъпници. И в член на е, Върховния съвет е бивш малоист, който също, който е извършвал много ам, alleged in, in, in и други, които са участвали в е, изтезания, убийства и така нататък. Шефа на полицията, въпреки е, решение на Върховния съд за, за, за разследване на, а, не, на а, извършените от него ам, престъпления, продължава да заеме своята длъжност. Така че без, безнаказаността доведе до разширяване и раз, избояване на една култура на насилие. Изтезанията и е, насилието са е, ежедневие. През октомври миналата година Комисията за разследване на изтезанията констатира и докладва, че редовно се изтезава в затвори, полиция и така нататък. От продължение на, на няколко години имаше обещания от различните комисии, включително от комисията за изпълняване на а, истината, но не се постигнаха резултати. Продължава безнаказността, която застрашава демокрацията в а, страната. въпреки е, раз, различните усилия бяха приети. В резултат това много от извършителите на а, е, действия, свързани с потъпкане на човешките права, са в избирателните списъци и са кандидати за избори. Е, след 2006 е, година имаше едно разширяване на така нареченото пространство на човешките права, но в момента сме свидетели на неговото спиване. С, чрез един е, диалог ще можем да институционализираме демокрацията, закона и а, тъй като а, правата на, жер, на жертвите трябва да бъдат защитени чрез мерки. Европейския съюз беше, е наш партньор, който ни оказва помощ за оказване на, за провеждане на изборите е, които да бъдат е, отправна точка от, за е, край на подъпване на човешките права в моята страна. Благодаря. В Вие казахте, че изтезанието се, изтезание се Изтезанията са ежедневие в политическия живот в пътът страна, а сега може би ще дам първо думата на председателя на делегацията за отношение с Юго-Западна Азия и госпожа Фернандес, която е представител на Европейската а, служба за външна. Учи Непал. Много ви благодаря, госпожо председател. Радвам се, че Непал беше включен в дневния ред на вашата подкомисия. Това наистина е много важна тема. Както каза госпожа Шарма, има редица случаи на нарушаване на правата на човека това все още е често срещу, срещано явление в Непал. Не бива да забравяме настоящото положение. В момента Непал преживява много труден период на политически преход. Както казахме, няма правителство, има служебно, няма парламент, извинете, има служебно правителство, много слаб економически растеж. Ето защо за нас изборите са много важни. Изборите са ключова стъпка към гарантиране на повече политическа стабилност. А това, разбира се, е изключително предусловие за напредване по въпроса на правата на човека. Трябва да се промени конституцията и да се гарантират стабилни държавни органи, което е една от основните цели на тази реформа. Ето защо провеждането на изборите се вписва в това много нестабилно политическо положение. Самия факт е, че Мандира Шарма е тук, е повод да кажа, че в Непал в момента се развива много активно гражданското общество, има много организации за защита на правата на човека. Разбира се, те работят в много ограничено пространство, както каза и Мандира, но пък се ползват с много голям интерес от страна на международната общност и този интерес поне малко подобри положението в страната. И е важно да го отбележим. Както вече споменах, върховенството на закона е много слабо и постигнат много малък напредък и продължава повсеместно да властва без, безнаказаността. Все още не беше създаден съвета за права на човека, не беше създадена и комисията за установяване на истината, която трябваше да бъде съставена. И затова имаме сериозни притеснения относно решенията за помилвания, според нас, те не отговарят на международните изисквания. Затова имаме забележки към правителството, но пак припомням, че това е едно преходно служебно правителство, чето цел е единствено и само да организира изборите, така че другите Таковите му дейности в момента не, не са от първостепенен интерес. Така че най-важното е да се проведат е, изборите, за да може да се създаде един парламент, който да започне действително да действа политически. Както беше казано, има повсеместна дискриминация въз основа на пола, има различни форми на трафик с е, деца и жени, има и други форми на дискриминация. Националната комисия за правата на човека, както казахме, в момента почти не функционира, няма главен комисар. Споменахме на правителството, че би следвало то да се заеме с наблюдението на изборите, с средствата, с които разполага в настоящата система. Но нуждаем също така от ефективно действащ орган, който да се наблюдава за спазването на правата на човека. Ще продължим да работим с непалското правителство и за бъдеще, но към момента най-важното за нас е провеждането на изборите и правителството ни обеща, че ще наблюдава доколкото е в състояние защитането на правата на човека по време на изборния процес. Госпожа Шарма спомена кандидатите, които са свързани с престъпна дейност. Мога само да кажа, че изборната комисия се опитва да направи каквото може. Бяха изключени до седмица двама кандидати от партията на малоистите поради тяхната връзка с престъп... някаква престъпна дейност. Знаете, че нашата мисия за наблюдение на изборите е вече пристигна на място и след малко ще дам думата на колегата, който ще ви запознае по-подробно с нейната дейност. Сгледаме въпроса за основните права и зачитането им по време на изпълния процес и за целта работи в тясна връзка с избирателната комисия. Следим отблизо състоянието на правата на човека, въпреки че няма реално действащо правителство и парламент, както вече споменах Работим и с политическите партии и се опитваме да ги убедим колко важно е да има преходна съдебна система, която да отговаря на международните стандарти и която да се опита да се пребори с атмосферата на безнаказаност. и да се справи с някои от най-очевидните случаи на безнаказаност. И се надяваме да продължим успешна работа в тази насока с провеждането на изборите. Освен това, провеждаме редовни, много ползволни срещи с представители на неправителствените организации, защитаващи правата на човека и се опитваме да разширим полето им на действие. Както знаете, в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човек има една програма, която се бори с дискриминацията на полова основа, с трафика на жени и деца и с други подобни чувствителни въпроси, които за нас са от първостепенна важност. Но пак казвам, ако искаме да постигнем някакъв истински напредък, трябва да се проведат успешно изборите. За нас това е много важно, затова изпратихме вече миста за наблюдение на изборите. Ева Жоли вече пристигна на място в Непал. Изборите ще се проведат на 19 ноември. Имаме редовни срещи с нашите експерти, които наблюдават положението на място вече отдавна. Ще дам, колегата, ще дам думата на колегата, който ще замине за Непал след две, два дни, който ще може да ви даде повече подробности. Пауло, имате думата. Благодаря ви. Ще ви дам няколко сведения относно мисията за наблюдение. Както каза Мария, мисията замина още в началото на октомври, като основният екип от специалисти вече е в Катманду. Останалата част от членовете на мисията, 34 пристигнаха седмица по-късно, 17 от тях а, са разпръснати из страната и присъстват в почти а, всички избирателни райони. Още 4 наблюдатели пристигнаха вчера и също ще изплатим допълнителни, допълнителни служители, които да ни помогнат в самият ден на изборите. Разбира се, ще има и наблюдатели от Европейския парламент, които ще се присъединят към мисията за наблюдение. Също така ще присъстват и членове на, посолските, на службите към посолствата на държавите членки. Разбира се, към момента разполагаме само с предварителни сведения от мисията, така че няма да навлизам в подробности. Трябва да изчакаме за... Трябва да изчакаме преминаването на изборите, за да получим предварителното изявление на мисията и да се запознаем с техните наблюдения, но е важно да се подчертае, че мисията за наблюдение на изборите не е мисия за наблюдение на положението на правата на човека. Това не е част от нейния мандат. Едновременно с това обаче оценката на специалистите е, относно изборния процес са пряко свързани с националното законодателство и Международната конвенция подписана от Непал, който, постои, който постановява универсални принципи, свързани с правата на човека. Така че, разбира се, правата на човека са част от дейността на мисията. И те ще се опитат да засегнат различните елементи на правата на човека. Един от важните елементи е насилието и възможността на всеки гражданин да има достъп до изпълния процес. На второ място се наблюдават различните девонизирани части, които са разположени на територията на страната. Политически, някои от политическите партии заявиха, че ще бойкотират изборите. Това е тяхно право, но те не бива да възпират гражданите да имат възможност да участват в изборния процес. Ще има също така и докладване за предизборната кампания, дали всяка политическа партия и дали всички организации на гражданското общество са имали възможността да се изкажат в рамките на изборния процес. Много важен въпрос е регистрацията. Трябва да сме сигурни, че всяка политическа партия разполага с възможности да участва в изборния процес. В частност тук, тук мислим за мълцинствата. Участието на жените също е много важен елемент, както и участието на хората с увреждания. През 2010 година Непал ратифицира конвенцията за участие в изборите на хората с увреждания и една от целите на мисията ще бъде наблюдава дали разпоредбите на конвенцията се спазва или не. И също така е важно да се отбележи, че една от целите на мисията е в, в окончателните си заключения мисията да даде препоръки към непалската държава и в някои случаи препоръките са пряко свързани с гореспоменатите важни елементи на наблюдение. Както вече казах, ще трябва да изчакаме поне още няколко седмици, може би дори няколко месеца, за да получим окончателният плат. Да, разбира се, ще бъде предоставен, ще стане публично достояние на веб страницата на Мистер за наблюдение. Благодаря ви за това изказване. Някой иска ли да зададе въпроси? Джин Ламбърт, имате думата. Благодаря. Ние посетихме в рамките на делегацията Катманду. Това се случи преди около седмица. Визитата трае ден и половина. Срещнахме се с представители на гражданското общество, на избир... изборната комисия. Знаем, че ще има наблюдение на изборите от страна на парламента. но това е на политическо равнище. А, има доста инициативи от страна на гражданското общество. Сега по отношение на човешките права. А, хората, които се самоопределят като третия пол, могат да участват в изборите. Това е така във всяка държава член и само не и в Германия. Има и други въпроси, но те бяха споменати, свързани с участието на жените, с някои от политическите групи и партии говорихме. Някои от тях смятаха, че е странно жените да биват, жени да биват избирани като кандидатки. Може да си пожелаем по-голямо участие. на населението в изборите, но има вече законодателство по отношение на антидискриминацията. Сега, по отношение на институциите, мога да кажа, че Върховният съд се оказва единственото място за нас, където гражданите биха могли да отправят към което място гражданите могат да отправят оплаквания по, в случай, че техните човешки права са на, накърнени. Изборите, както е казано, са много важни. Всяко отлагане е проблематично. Много неща, които са важни за, кому... за е, Конституцията, се оказват голям проблем. Например, самоуправлението, местно управление, ръководство на партии. А всичко това е важно, защото партийното ръководство, партийните ръководства е, до голяма степен ограничава демократичното пространство за гражданите. Ето защо е важно хората да могат да изберат свободно едно народно събрание. Не бива да се подценява е, важността на изборите. Казва се, че председателят на Върховния съд държи нещата в ръце. Сега за насилието, за определени конфликти. Има конфликти между двата клона на маоистите. Има и други конфликти, в които участват и други партии. Но става дума за борба, за борба за власт. Това, което чуваме за стачката, тя губи сила. Бойкота на изборите имам предвид. Някои, които партии са казали, че ще подкрепят бойкота, въпреки това излиза с кандидатури на свои членове. Това е странно. Нещ... Нещата като че ли се по-успокояват, но въпреки това има загреженост, имаме загриженост по отношение на сами изборен ден, на сплашване на кандидати, на безредици. Чуваме вече, че има такива случаи. На местно равнище има безредици, има сплашвания. Но хората нямат доказателства. Нещата се случват така невербално. Хората биват сплашвани само с, с по начин, по който те не могат да го докажат. Те познават своите врагове, виждат ги, че те са наоколо, хора, които искат да ги сплашат. Нищо не се случва за момента, но се надяваме те да могат да продължат напред. Хубаво беше да видим председателя на изборната комисия. Той беше много ентусиазиран, но да видим в каква степен ще могат хората наистина да участват в изборите и каква ще е изборната активност. Благодаря за доклада по вашата мисия. Аз имам два въпроса. Разбираме сега колко е са важни изборите за цялото бъдеще на страната. Сега имам въпрос за Националната комисия по човешки права ще има номинация на членове. Въпросът ми е, бихте ли подкрепили работата на тази комисия? И на второ място, казахте, че някои от кандидатите са хора, които са нарушавали човешките права. Въпросът ми е, в нашата делегация, делегацията на Европейския съюз, излезели с публично изявление, че такива кандидатури не могат да бъдат издигани да участват такива хора в национални избори. Благодаря. Сега за Националната комисия по човешките права. Разбираме, надяваме се, Разбира се, надяваме се да има нови минация, да има избор на, на председател след съставяне на правителството. Естествено, ние ще продължим нашата подкрепа за доброто управление и за мирния процес в Непал. Това ще са все елементи на следващата програма, която ще изработим за сътрудничество с страната. Ще подкрепим и укрепването на капацитета за администрацията. Това е важно условие за независимостта на страната. Така че и въпросите за човешките права ще продължим тях да ги следим. Това са все взаимосвързани въпроси. Нямаше публично изказване от страна на нашите представители, но винаги подчертавахме нашето становище във връзките си с представители на администрацията. Така че имаше тесен контакт между ръководителите на мисията на Европейския съюз и представители на политическия елит в Палатис. Ние се застъпваме за това да се проведат избори. Това е основен елемент според нас в развитието на страната. Това е основното послание, което изпращаме към правителството. Сега, дали правителството се слушва в нашите послания? Нашата колежка също потвърди, че те се вслушват в нас. Ние наистина играем важна роля в настоящата ситуация. Ние непрекъснато потвърждаваме нашето послание. То е отразено на различни нива, включително и от Лейди Ашта. Добре, благодаря. Имаше въпроси към вас. Да. Ние наистина очакваме избирателната комисия да е, събрани участието на двама кандидати, които са нарушили човешките права, но има други, които обаче не са разследвани. Така че им, имаме един случай, когато има осъден за извършител на а, престъпления, така че за другите, не, за другите не е водено разследване. Така че просто на, на, на, на практика това е една крещяща, но неизменна безнаказаност, тъй като няма разследване. Така че всеки, който е участвал в нарушаване на човешките права, извършвал престъпление, който е може и ще бъде възпрепятстван от Националната комисия, може на практика да обжалва резултатите от изборите. Сега, колкото до имаме известни опас, опасения относно независимостта и степента на независимост на тази комисия, даже след изборите, след като бъде създадено, избрано правителство. Защото членовете на комисията трябва да бъдат назначени назначени не съгласно критерии, свързани с лоялността им към отделни партии, а по критерии, свързани с техната компетентност и заангажираност в защитата на човешките права. Така че до сега комисията не беше независима и тя беше е, много слаба, така че въпреки всички усилия за институционно изграждане на тази комисия, тя продължи да бъде много слаба. Колкото до насилията, те са от най-различно естество. Има вътре боричкания, борби вътре в самите партии, включително и в в онези, които няма да участват в изговорите, изборите, други, които участват също така. Насилие и бомбени атентати от така наречени неидентифицирани групи, т.е. за които не се води разследване. Така че ние подозираме, че а, не, не се водат достатъчно добре разследвания, а, а предаването на извършителите а, на правосъдието ще бъде добър знак и ще а, е, спомогне за организирането и превеждането на справедливи избори. Така че очакваме тези избори на 19 ноември. На 27 ноември ще имаме след, следващо заседание, на което ще можем да обсъдиме резултатите, а междувременно ще проследиме внимателно начина по който се развиват нещата в Непал. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за а, обсъждане на измененията в проекто директива за изменение на директива на съвета относно оповестяването на нефинансова информация, информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи. Тук за втори път обсъждаме този, тази тема. Преди тук на 26 септември господин Берман ни пред, представи първият а, проект. 24 бяха внесените изменения на, до 4 октомври 34. В тях се включват някои нови понятия, като продоволствената верига, оповестяването на не финансова информация и други. В сряда на 20 ноември ще този, това предложение ще се гласува в АФЕТ. А сега, господи Берман, кажете до къде сте стигнали и бих искал да се извина, че господин Чип от Полша, който е докладчик в Сянг, не може да бъде сред нас днес, тъй като той чества в своята страна Деня на независимостта. Благодаря за колегата Греб. Извиняваме неговото отсъствие. Всъщност не е страшно, че него го няма тук, тъй като сме постигнали широк консенсус, че нефинансовото докладване от страна на големите е, компании и групи е важно, а Европейският съюз По този начин ще може някакси да даде човешко лице на глобализацията и да мобилизира жизненно необходими ресурси. Това, ако това докладване, отчитане помага и дава възможност на гражданите да, да действат, да изискват от големите групи предприятия подобрение на социалните и други условия. По този начин и това в ме, според мен се състои ролята на Европейския съюз в тази област. Както казах, има така широк консенсус в тези изменения. От тези изменения стават ясно, че не финансовата информация трябва да засяга всички а, предприятия и да се прилагат насоките, които са прияти от ОИСР. А, големите е, предприятия трябва да поемат своята отговорност е, и да бдат за приложението на разпоредбите на тези директиви, включително и в дъщерните си е, филиали и клонове. Защото тук не става дума само за, за най-големите предприятия, които имат повече от 500 служители, но и всички но и всички други предприятия, така наречените големи предприятия, които имат повече от 250 служители и оборот над 4 милиона. А, така че аз като, като, като цяло приемам а, измененията внесени от а, колегите те направиха така едно добра работа. А, техните изменения, особено на испанските колеги, са добро допълнение към моите изменения, включително необходимостта а, да, да от, предприятията, които работят в областта и с хора с увреждания също да предоставят необходимата информация. Трябва да обсъдим обаче предложението на колегата Висеп за създаването и въвеждането на едно таб табло, на което ще бъдат представени различните насоки и стандарти, които ще помогнат да анализираме по-добре нефинансовата информация. Питам комисията, необходимо ли е подобно, подобно табло или комисията би ли могла да изиграе да свърши това без да създаваме някаква допълнителна агенция сега, която разбира се ще, ще даде възможност да се създадат няколко нови работни места, но мен, но мен ми се струва, че комисията е в състояние да изработи а, тези насоки. Колегата също така предлага едно а, едно, един междинен преглед след 3 години, като а, този преглед наблегне на екологичните страни. Аз приветствам неговото предложение. А, както казах, а, ще имаме заседание на 20 ноември в а, Страсбург и всички сте поканени да участвате в това заседание. А, кой иска да вземе думата? Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Аз внесах десетина изменения и ще ви ги представя набързо. Относно първо обхвата на директивата, как, както и необходимостта за предприятията да представят нефинансови финансови да, ни Да, мисля, че това беше, край, беше крайно време, тъй като много е, Многобройни са групите, за които не разполагаме с необходимата информация, а е необходимо да можем да контролираме тяхната дейност. Същевременно трябва да разполагаме с необходимите данни, за да можем да направим подробен анализ на различните предприятия, за да можем да отчитаме какви ще бъдат последиците от тяхната дейност в областта на човешките права, екологично, екологията, социалната област. Що се отнася до а, ус, а, дър, това държавите държавите членки да изпълняват своите задължения, държавите членки трябва да а, въведат необходимите мерки, за да осигурят контрола на изпълнение на а, а, мерките всеки да има възможност да, да проследи изпълнението на разпоредбите от страна на предприятията, включително и а, съдебни и а, други власти. И за да могат а, тези информации да бъдат интегрирани и обединени, а, Комисията трябва да изработи насоки, свързани с начина на представяне на информация, като включи нефинансови показатели, за да могат големите предприятия да разполагат с необходимите рамки за представяне на тази информация. времено трябва да се създаде и комисия за публикуването на нефинансовата информация. Колкото до самото законодателство, комисията трябва да излезе с необходимите законодателни предложения, които да представи на е, Европейския парламент и съвета е, с с с цел създаване на референтна рамка за публикуването на нефинансова информация, които да вземат предвид препоръките е, на ОНЕ и стандартите, прияти от ОИСР в тази област. Е, трябва да, тази, тази информация трябва да включва включително и емисии на CO2, економически последици и всяк и други. А това е духа на различните изменения, които съм внесъл. Благодаря. Сега господ, господин Никола Берне е и Жан-Филип Рапин, представители на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Берние се извинява за своето отсъствие. Аз съм Жан-Филип Рабин и представлявам отдел счетоводство на Генерална дирекция вътрешен пазар. Бих искал още веднъж да благодаря на подкомисията по правата на човека за появеният към нашата директива интерес. Също така бих искала да отговоря на един от въпросите, на, гос... на господин Берман относно възможността да се създаде един комитет за изготвяне на нормите, които евентуално могат да бъдат изготвени, за да се определи нефинансовата информация. Доколкото разбирам, този комитет е предложен всъщност господин Бисеп. А вие искате да има някакво становище относно международните норми, които се използват, а не очаквате от Европейската комисия да изготви норми за употреба от страна на предприятията, на дружествата. Виждам, че кимате в знак на съгласие. В такъв случай Европейската комисия, разбира се, може да работи чрез делегирани актове или с нещо подобно. Знаете, че това е предвидено в договора. Получихме подобни предложения, идващи и от други комисии на парламента. Разбира се, Европейската комисия би могла да състави една експертна група или комитет в зависимост от избраната законодателна процедура. Имам няколко коментара по някои от измененията. По изменение номер 3 виждам, че искате да предвидим освобождаване за дъщерните дружества. Но ако го изключим, в такъв случай може да се загуби част от информацията, която е интересна по отношение на цялата, на цялата група. Нашата цел не беше да освобождаваме дъщерните дружества, а да изключим дъщерните дружества, които са включени в консолидирания счетоводен отчет от съставяне на отделен отчет, тъй като те или иначе информацията, идваща от тях, вече е включена в общият счетоводен отчет. Така че целта ни беше просто да намалим бюрократичното бреме, но по никакъв начин не смятаме наистина да освобождаваме от отчет дъщерните дружества. що се отнася до определението за голямо дружество, беше приета нова директива за счетоводството, приета на 29 июни тази година, с която се отменя четвъртата директива за счетоводството. И наистина малко жалко е, че разглеждаме директива, като изменя една вече несъществуваща директива, но това всъщност не е проблем, тъй като новата директива счетоводство до голяма степен се припокрива с предишната но е вярно, че ще трябва да се направят и някои изменения, които всъщност се отнасят до новата директива. Говорим за директива 304 от 2013 година, от 29 юни 2013 година. И в нея определението за, голямо, за голяма група отговаря на направеното от нас предложение, а именно 250 служители и 20 милиона евро общ оборот. Търсим еквивалента на френски на английски термин enforcement – или прилагането. Да кажем, че по отношение на счетоводството по принцип смятаме, че има няколко възможни защитни механизма на равнището на дружеството. На първо място, първият, е свързан, първият механизъм е свързан с самото управление на дружеството, т.е. вътрешната му организация, дали има от различните му управляващи органи, наличието е или не на надзорен съвет и евентуалното наличие на други по-дребни органи на ръководството. И на второ място е въпросът кой гарантира и кой проверява финансовата информация, предоставена от дружеството. Трябва да се вземат предвид и акционерите, които разбира се одобряват счетоводните отчети и са предвидени различни санкции от административен и наказателен характер, които се прилагат от държавите членки. А, по отношение на дружествата, с изключение на дружествата, които са, а, котират на а, определени пазари, подлежащи на конкретни правила, ние в нищо на Европейската комисия нямаме някакви други специфични изисквания. Още веднъж благодаря на вашата подкомисия за проявеният интерес и ще очакваме ние с жив интерес от наша страна заключенията на докладчика. Благодаря ви. Господин Берман. Ами, от момента, в който се спомене някакъв езиков проблем, се съсредоточавам само върху него и вече нищо друго не чувам. Търсех превода на френски на английски термин enforcement, намерих апликацион, което е прилагане на закона, но не е точно най-възможно добрият превод на френски. Но това са удоволствията, когато работим в многоязична среда. Ако изключим тези езикови въпроси, бих искал все пак малко по-подробно да обсъдим дали има нужда или не да запазим това изменение, т.е. изменение трето, с което се премахва текста относно дъщерните предприятия. Ще помисля още малко по въпроса и може би в крайна сметка ще оттегля това изменение. С господин Бисеп сме съгласни, че всъщност няма какво да обсъждаме. Много добре сме се разбрали помежду си. Бих искал само да добавя, че преди малко забравих да отбележа, че някъде в едно от измененията се използва думата сивия на английски, за да се определи сериозността на риска но аз смятам, че тук трябва да премахнем този епитет Севия. Предпочитам тук да няма такъв епитет, защото не искам по този начин да оставим отворена вратичката на дружествата, които биха искали да не определят сериозността на риска, който ги засяга. Затова бих искала да премахнем тук това определение. Благодаря ви. Ще, обмисли, ще обсъдим едната седмица отново измененията. Мисля, че няма да има никакви проблеми. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Перман. Следваща точка от дневния ред. Първо разглеждане на проекто доклада относно премахването на изтезанията. Не можем да разгледаме днес, тъй като докладчикът ни за нещастие е болен, така че няма да можем да разглеждаме проекта днес. А имам и на слушание по точка разни. Бих ви помолила за съвет. Говорим за случая с господин Александър Павлов. Той се намира в Испания и поискал убежище в страната. Той е бивш а, отговарящ за сигурността на опозицията, на един от опозиционните лидери в Казахстан. вече изпратихме едно писмо, с което молим той да не бъде изпращан, да не бъде връщан обратно в Казахстан, но сега испанските власти са решили да го екстрадират, въпреки сериозната опасност, която съществува той да бъде подложен на изтезания в Казахстан окончателното решение относно екстрадацията на господин Павлов ще бъде взето от е, правителството на Испания, а господин Брок, председателят на Комисията по външни, е, на Комисията по външни работи, ме подкрепя в моята инициатива да изпратя още едно писмо против връщането на господин Павлов в Казахстан. Така че въпросът ми е съгласни ли сте да изготвя това писмо и да го изпратя. Виждам, че имате знак на съгласие. Някой възразява ли? Не. Добре, в такъв случай ще продължа с тази инициатива. Благодаря ви. С това приключваме заседанието днес малко по-рано. Благодаря ви.